да, са да съ, сътрудничи а, е, с комисията и парламента. Благодаря, госпожа Гьори. Внесени са 6 проекта за резолюции. След този дебат те ще бъдат гласувани утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка в дневния ред изявление на заместник председателя на комисията, върховния представител на СИЗА по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, положението в Сирия, Бахрейн и Йемен от името на върховния представител. Ще чуем господин Немет. Веднага след като се настаните, ще ви дам думата. No, uh, you, you speak from, from there, Mr. Ah, okay, okay. I, I misinterpreted. Явно погрешно изтълкувах движението ви. Visszamegyek saját Jo, jo, jo. Chairman, honorable member. Господин председател, почитаеми депутати, днес съм тук, за да представя пред вас някои бележки от името на Върховния представител на Съюза Кетрин Нашна за ситуацията в Сирия, Бахрейн и Йемен драматични събития в Сирия видяхме наскоро, в Йемен. Положението, което беше лошо, се влушава, а в момента в Бахрейн напрежението расте и сериозно безпокои не само нас, макар че там нямаше големи кръвопролития. Европейският съюз наблюдава бързо развиващите се събития в целия регион с огромно внимание, което се потвърждава от многократните срещи на високо ниво, официалните срещи, както и заключения на съвета. Но, освен това, баронес Аштън постоянно е в контакт с ключови партньори, както и ключови играчи в самите държави. Това се прави ежедневно пряко по телефона или посредством нейните представители в съответната държава, за да може влиянието на Европейския съюз максимално да бъде усещано там, където трябва да бъде усетено. Ситуацията във всяка една от страните е уникална и затова е необходима една много добре премерена стратегия, която да отговаря на нуждите на всяка една от страните. За това обаче трябва да изграждаме една солидна политика на здрави основи. За това искам да цитирам три принципа. Първо, непризнаването на насилието. Винаги при всяко едно възстание трябва да се подхожда мирно. След това насърчаване на диалога, разликите Споровете трябва да се провеждат по един конструктивен начин, като страните са готови да говорят помежду си, като оставят на страна предварителни оговорки и предразсъдъци. На трето място, фундаменталните политически реформи би трябвало да проистекат от самите страни. И Европейски съюз съвсем ясно заяви, че е готов да предостави бърза подкрепа когато тя бъде поискана. Сега съвсем конкретно по а, трите държави. Започвам с Бахрейн. Независимо от връщане към нормална ситуация по улиците, положението си остава напрегнато. Продължават арестите. Отделни лица а, биват задържани само за това, че упражняват правото си на свобода на изразяването. Европейският съюз и върховният представител заклеймиха насилието в Бахрейн, както и в целия регион, още в самото начало и призоваха а, властите да зачитат правата на човека и основните свободи, както и международните стандарти за хуманитарни помощ. Призоваваме бахренските власти и опозицията да започнат един истински национален диалог. Върховният представител говори с външния министр тази посока, като насърчи разговори без изключване на която и да е от страните, без предварителни условия, има голям риск там да наделеят радикалните елементи. Това ще бъде много тревожещо за регионалната стабилност. Най-добрият начин за насърчаване на стабилността си остава диалогът. Това е посланието, което върховният е, представител ще отнесе със себе си, когато се срещне с страните от е, залива е, на техния съвет в Сирия. Народните възстания бяха в някои, няколко града а, и се развиха от март на сетне. Бруталната репресия от страна на властите е неприемлива. Европейския съюз и Върховният представител многократно призоваваха сирийските власти да прекратят насилието, да зачитат правата на човека и особено правото за мирни демонстрации и да изслушат техните легитимни искания. Сирийският народ наистина заслужава политическата реформа, която е чака отдавна трябва да има свобода на сдружаване, на изразяване, на политическо участие и управление. В речта на президента 30 март се говори много общо. Нямаше ясна програма за реформа, нито пък имаше график за прилагането. И Европейския съюз ще продължава да настоява Сирия да извърши реформи и то без забавяне. Тези реформи трябва да бъдат реални. Звъни телефон някъде. Yeah. Европейския съюз ще продължи да настоява пред Сирия незабавно да въведе реформи, които са реални, политически и социално-економически, сериозни, а не, чист, а не просто козметични, които да бъдат изпълнени незабавно. Ще извършваме и мониторинг върху това как новото правителство, което още не е сформирано, ще се заеме с тези реформи. Надяваме се, че сформирането на един правен комитет ще доведе до изготвянето на нови законодателни текстове, които ще дадат възможност за премахване на извънредното положение, гарантиране на човешките права и основни свободи. В същото време ЕС ще продължи да настоява пред лидерите на страната да прекратят използването на сила срещу демонстраторите. Освен това, трябва да заявим, че унези, които са отговорни за насилието и за смъртните случаи, да бъдат изправени пред правосъдието и всички политически затворници и правозащитници да бъдат освободени. Йемен – в Йемен ситуацията остава изключително тревожна. Посланията на Върховния председател след ужасяващото насилие на 18 март бяха съвсем ясни. Заключенията на съвета на външните министри от 24 марта повториха заклеймяването от страна на ЕС на ползването на сила срещу демонстрантите. ЕС също така а, заяви съвсем ясно, че онези, които отговарят за смъртта а, на демонстранти, трябва да отговарят за действията си и а, да бъдат съдени. Посланията от Йемен като че ли стават по-неясни, затова върховният представител се обърна към президента Салех и всъщност се обади пряко по телефона на президента на 30 март, като го призова да направи всичко възможно, за да се предотврати кръвопролитията. Най-добрият начин това да стане е като има бърз политически преход без забавения. Конституционният преход би трябвало да бъде основан на едно ясно и постоянно а, желание, което да бъде последвано от действия. Времето изтича, а жертвите са хората на Йемен. Затова, заедно с международните партньори, ЕС ще продължи активно да участва в опитите да се разреши кризата в тази страна. Дами и господа, благодаря ви за вниманието Очаквам с нетърпение вашите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министр. Господин Бронк, искам да ви поздравя във връзка с победата на вашият отбор вчера. Виждам, че носите шалът с световете на вашия екип. Поздравления! Сега давам думата на господин Салафранка, минута и половина. Благодаря. Присъединявам се към това, което току-що казахте. Колеги, Ние следим много внимателно информацията от върховния представител за положението в тези страни. И демократичните стремежи на хората. Проектите за резолюции ще бъдат гласувани утре. Е, имам няколко въпроса към вас, е, господин министър, и бих искал да ги предадете на върховния представител. Има някои страни, някои от, тия, някои от нас са с впечатлението, че че като че ли има отстъпление от общата политика за сигурност и отбрана, като че ли се връщаме към епохата на политическото сътрудничество. Няма ли тук известно противоречие? Очевидна е потребността Европейския съюз да има ясно присъствие в тези страни, но не знаем какъв ще бъде резултатът от демократичният е, процес. Посланието на върховния представител е много предпазливо. Но дали членовете на Съюза са готови да, да предоставят повече ресурси? Е, две минути на госпожа Декайзер. Благодаря. Ние сме наясно с дипломатическите усилия, правени от госпожа ще Наясно сме и с трудностите, които, на които тя се натъква. Всъщност, в, в, по отношение на Йемен и Бахрейн, ние нямаме търговски споразумения, няма с клаузи за правата на човек и следователно нямаме много лостове за въздействие. Ще кажа три неща. Първо, по отношение на стремежите на хората, онези, които са на улицата под прицела на уръдията, ние трябва да бъдем не просто за тях, но да осигурим на всяка цена край на насилието. Днес е, ми беше е, от е, сирийски събеседници ми беше казано, че те настояват най-вече да се сложи край на насилието. Трябва да използваме целият арсенал от санкции, с които разполагаме, за да се сложи край на насилието. Второ, като цяло както и Либия и страните от а, залива, са страни, на които сме предоставили големи количества оръжия в крайна сметка това оръжие се обръща срещу хората. И накрая въпроса за двойните стандарти. Искам да кажа, че ние бяхме много предпазливи по отношение на Бахрейн и не бяхме много убедителни спрямо други страни. Знам, че в Бахрейн ситуацията е особено деликатна, че там Саудитска Арабия изпрати войски и а, не искаме обаче да да търгуваме своята подкрепа, като, като пренебрегваме шиитите, които в момента са подложени на преследване. Благодаря от името на либералите госпожа Йетен Меки. Господин председател, Гневна съм. Вчера на заседанието на групата трима свидетели от Йемен, Сирия и Бахрейна се изказаха. Това, което ни разказаха, беше страшно. Гневна съм. Писмото, което получихме от госпожа Аштан, не е стратегически документ. Трябва да престанем да изпращаме празни послания, както правим от много отдавна и както постъпихме с Тунис. Крайно време е да предприемем действия. Първо, Европейския съюз трябва да поиска специално заседание на съвета по правата на човека ние също така трябва да, бъ, да бъдат подведени под отговорност режимите за нарушение срещу правата на човека. Второ, Европейски съюз трябва да настоява за забрана за продажба на оръжие за тези три страни. Неприемливо е държави членки на Европейския съюз да продължават да продават оръжие на тези страни. Трето, Европейският съюз трябва да каже ясно, че политическите режими в тези страни са пречка пред демократизацията. Крайно време е да се оттеглят. Междувременно трябва да въведем санкции като замразяване на активите и забрана за пътуване. Повтарям, време е за действие. Благодаря. Минута и половина за госпожа Флотър от името на Зелените. Благодаря. Много добри новини, че да, гражданите е, се вдигнаха за промяна и повече демокрация. Това е в сърцето на външната политика на Европейския съюз. Това не може да не пресъбуди нашият ентусиазъм и подкрепата. Лошото е, че това население е подложено на изключителна брутална репресия. Тоест, и, кое, и това е неприемливо. Ето защо е необходимо да се защити населението. Сега трябва да намерим други форми, освен а, военните, да подкрепим хората. Аз мисля, че декларациите са много важни. Това са а, декларации в подкрепя на легитимните стремежи, но трябва да предприемем действия. Необходимо е всичко Необходимо е унези, които използват несразмерна сила срещу населението си, да не останат ненаказани. Ето защо дипломатическите действия и свикването на съвета за правата на човека е задължително за да се приемат резолюции и така, че тези и така, че да сме сигурни, че тези нарушения да не останат ненаказани. Аз мисля, че имаме възможност да преодолеем информационното затъмнение. Ние разполагаме с инструменти за това и трябва да ги използваме. И освен това, когато разполагаме с възможности за действие, очевидно трябва да ги използваме. Не е необходимо да тичаме до президента на Сирия, за да подпише спогодбата за реадмисия. Трябва ни е изключително сериозна програма Необходимо е да бъдат освободени всички затворници от политически характер. Благодаря. Мин, една минута за господин Карим Саид. Господин министър, докато слушах изложението ви, Останах с впечатлението, че това не са нищо, освен думи. Трогателни думи на моменти, но само думи. Вашето изложение не предложи никакви активни мерки. Тук като ви слушах, си записах на един лист хартия план за действие. Записах си онези неща, за които, или по-точно исках да си запиша плана, който вие ще ни предложите от името на Европейския съюз. Но лището ми остана празно. Не можах да си запиша нищо, защото нищо не ни предложихте. Населението на Близкия изток очаква от Европа да им помогне, да им помогне отново да извоюват своите права. А какво ни предлагате вие? Нищо друго, освен думи. В последния план за действие липсваха някои основни елементи от мерките, които трябва да се предприемат. Вие самият упоменахте, че времето изтича. Аз също смятам така. Но защо тогава не ни предлагате нищо друго, освен един празен лист хартия? Моля ви, проявете повече уважение към Европейския парламент. Председателят благодаря госпожа Матиас от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. В Йемен, Сирия и Бахрейн могат да се установят три прилики. Населението и в трите държави се стреми към свобода и демокрация, които иска да постигне по пътя на протеста. Протестите там обаче се потискат трябва незабавно да прекратим продажбата на оръжия за тези държави. В момента продължаваме обаче да изнасяме оръжия към трите държави. Оръжия, които се използват срещу цивилното население. Не бива да заставаме на страната на тоталитарните режими в региона. Не можем повече да прилагаме двойни стандарти един към демократичните стремежи на населението и друг към сделките с оръжие. Споменахте, че в Бахрейн е би, са били надвишени правомощията на ООН. Младежи, демонстранти са били нападани от военните сили и от полицията. Изпратихме дипломатически депеши във връзка с това. Не мисля, че е целесъобразна военната намеса в региона. Минута и половина за господин Белдер от името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Ети е една радикална смяна на режима, или по-точно поемането на властта от радикални ислямисти, би, било, би означавало истинско бедствие в Йемен, Бахрейн и целия регион. Иранското ръководство, представлявано от Ахмадин Неджад, може да допринесе за това развитие. Мисля обаче, че пропуснахме шансовете, които ни предостави арабската пролет. В момента Европейският съюз, заедно с Съединените щати има възможност да постави на режимите в трите държави много точни, строги условия за предоставянето на по-нататъчна подкрепа. Преди известно време посетихме Сирия от 2003 година насам. Сирия приема хиляди християни, избягали от Ирак. В момента трябва да предотвратим избухването на подобен граждански конфликт в Ирак, като резултат от събитията в Сирия. Председателят, благодаря на господин Белдер. С това приключихме или по-точно ще приключим тези изявления с изявление на господин Мьолцер. Ясминовата революция, за съжаление, не протича толкова мирно в Йемен, Сирия и Бахрейн. Диалогът с опозиционните сили със сигурност би бил най-добрият вариант. Политиката там трябва да е насочена към решаване на политическите, социалните, економически проблеми на населението и към осигуряване на неговото по-широко участие в политическия процес. От въпрос е дали това ще може да се осъществи. Беше поет ангажимент за политически реформи, той обаче не бе изпълнен, което доведе до още по активни протести. Правителствата в трите държави потискат протестите и само на думи обещават минимални реформи. Това може да доведе до ескалиране на напрежението и в трите страни. Всички знаем това. Ескалирането на напрежението отново ни дава повод за загриженост във връзка с продажбата на оръжие на тези три държави. Знаем, че то може да бъде препродадено на Хизбола, например. Председателят, благодаря ви, колега. Сега ще дам думата на, за индивидуални изказвания господин Яколино, минута и половина. Грация, президент, интанто ле партиде си. Благодаря, господин председателю. Признаваме, че колегата Брок подкрепа отличен отбор и чакаме реванша. Сега по тази тема, нека да видим какво се случва в тази част на света. Струва ми се, че има една огромна жажда за свобода, която излиза наяве. Прекалено дълго в тази част от света хората нямаха право на демокрация. Мечтите на много млади хора чакат да бъдат постигнати. Един от дисидентите бе освободен наскоро и аз вярвам, че това е един положителен знак за това, че ще бъде призната свободата на мисленето. В Йемен тече протест срещу президента, същото се случва и в Бахрейн. Трябва ли да се намесим посредством заплахи или военна сила – мисля, че трябва да се действа бързо и случващото се в Средиземноморието е един сигнал, който като че ли обягва на много хора. Европа трябва да изрази своята солидарност по начина, по който реши да се намеси. Ако се забави, то тогава ще има огромен натиск на мигранти към Средиземноморието. Благодаря, отбелязах казаното от вас за футбола. Сега преминавам към господин Хауит. Репресията в Бахрейн на 17 март или в Бахрейн, където в една от болниците Демонстрантите, които са наранени, биват нападани от хора с шапки на главите. Това са само примери за насилието. Трябва ли да се фокусираме само върху една или друга държава? Ние ще защитаваме правата на човека навсякъде. Призоваваме съвета по външните работи да поиска отговорност за всички онези, които са отговорни за насилието, защото по този начин можем да възпрем насилието срещу мирните демонстранти. Никой не трябва да остане не наказан. Убиват се протестанти, като им се разцепват главите на две. Това е ужасяващо. Трябва да бъдат прекратен въоръжаването на този регион. И накрая, принципите, е, съобщението на комисаря Фюле би трябвало да ни доведе до едно споразумение за асоцииране с Сирия, като настояваме да незабавно да има наблюдатели, които да извършват контрол върху защитата правата на човека. Благодаря ви, господин Хауит. Минута и половина, господин Лампсдорф. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Um, liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, в региона на Средиземноморието е пролет, но в района на залива и в Сирия е зима. Свидетели сме на ужасяващи актове на насилие. Вече загинаха няколко стотин души. Исканията на либералите са ясни. Изискваме в максимално кратък срок и очакваме това наше искане да бъде възприето и от държавите членки, да се проведе извънредно заседание на съвета по правата на човека в Женева. Съветът по правата на човека действа много бързо, когато става дума за това да заеме страна в конфликта в Близкия изток. Очакваме от него да реагира така бързо и сега. Настояваме за максимално бързо прекратяване на конфликта и за забрана върху оръжейните доставки. Диктатурата в Сирия действа с методите на средновековните диктатури. Същевременно обаче работата й намира много широк отзвук в западните медии. Тя се стреми да създаде напълно противоположното впечатление за работата си. В Йемен има опасност от терористични актове. И мисля, че трябва да чуем много повече като предложения за мерки от това, което чухме днес. Благодаря на граф Ламстор, колегата Фрида Бреполс. Благодаря. Честно казано, признавам, че с че бях потресена Признавам си, че а, от, записах това, което каза министъра слагане край на насилието и реформа в политиката. В момента, господин председател, призивите за диалог са недостатъчни. А, е, те няма да променят нищо и а, е, ставаме неубедителни. Мисля, че Европейския съюз е, трябва да подкрепи реформите по много по-убедителен начин представителят на върховния представител трябва да ни каже как ще поддържа контакт с режимите. Трябва да се сложи край и на доставките на оръжие. Миналата седмица, например, оръжие на стойност повече от 100 милиона евро бяха продадени от 8 държави членки чудесно е за позицията на държавите членки. Не смятате ли, че трябва да се направи нещо? Благодаря. Минута и половина. Господин Провера. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа за Бахрейна, на малка страна с стратегическо местоположение и за енергийните доставчи, доставки. Там има голяма рафинерия, която преработва саудитски суров петрол. Искам да привлека вниманието ви към един аспект, който е особено тревожен. Международно признати източници подчертаха иранско влияние върху част от шиитското население на Бахрейн – Разбира се, това е в допълнение на легитимните стремежи към реформа. Много е трудно да се направи разграничение между външните влияния в Бахрейн, но има опасност от дестабилизация на района, която може да се разпространи и до, южни, и до източните части на Саудитска Арабия, където има голяма шиитска общност. Иран подкрепя Хамас. Ако разшири влиянието си в Персийския залив, ще настъпи дисбаланс, което ще има международни последици трябва да бъдем много предпазливи, когато анализираме ситуацията. Госпожа Олмен Ройтен. Благодаря ви. Днес говорим за три съвсем различни страни. В Йемен се наблюдава протест от страна на масите. В Бахрейн се наблюдава много голям риск за дестабилизиране на целия регион поради участието на Иран и Саудитска Арабия. А в Сирия опозицията няма възможност за действие, тъй като режимът се налага много решително. Мисля, че е важно да наблегнем върху двустранните отношения с тези държави, правото на свободно изразяване на мнението и на събрания трябва да бъде зачитано, разбира се, но трябва ли да се примиряваме с ситуация, при която гражданите са жертва на насилие от страна на военните сили и полицията? Не трябва ли да подложим тези актове на проверка от гледна точка на международното право? Необходимо е да подкрепим опозицията в тези държави. В Сирия, Бахрейн и Йемен правителствата явно не са готови да се вслушат в исканията на населението. По какъв начин ще се отрази това върху отношенията ни с тези държави? Господин председател, трябва да предприемем конкретни действия, да предоставим конкретна подкрепа, която обаче да бъде поставена на разумна основа. Не ни дадохте обаче конкретни предложения в тази връзка по отношение на Сирия. Може би е добре да призовем Турция да окаже натиск върху Сирия. И накрая още един коментар. Мисля, че делегацията Машрек може да извърши много добра работа. Трябва да създадем предпоставки за това. Току-що ми казаха, че нямаме много време, казва председателят, за това ви, ви моля наистина да се вмествате в отреденото ви време. Една минута за госпожа Ана Гомеш. Европейският съюз трябва да провежда съгласувани действия по отношение на трите държави Сирия, Йемен и Бахрейн, но и по отношение на всички останали държави в арабския свят трябва да отправим ясно послание, тъй като в тези държави наистина управляват диктаторски режими. Хората излизат на улицата за да протестират и рискуват живота си. Бахрейн е по-специален случай. Там Европейският съюз не приложи еднозначен подход. По-скоро взехме решение за двойни стандарти. Саудитска Арабия изпрати части в Бахрейн и в други държави от региона. Трябва незабавно да бъде наложена забрана върху уражените доставки за тези три държави. Трябва да изискаме от правителството на Бахрейн да прекрати репресивните мерки. Трябва да изискваме и, изискаме и незабавното прекратяване на информационното затъмнение. Господин Макмилан Стот, с нощи трябваше да организирам едно изслушване на експерти от региона. Организирах го и чух, че Бахрейн, поне 23 души са убити, в Сирия 132, в Йемен поне 63 са убити. Какво може да направи Европейския съюз? Резолюцията, която ще се приеме утре, прави някои предложения. Трябва да кажа обаче, че в предходните месеци Европейския парламент прие различни резолюции за Тунис, за Египет а, и за Либия. Моите служители направиха едно сравнение между нашите резолюции и действията на комисията. Имам чувство, че не се случват много неща. Има голямо разминаване е, между действията на комисията и това. Ще публикувам това на своя вебсайт. Смятам, че Лисобинския договор даде допълнителни отговорности на Европейския парламент и за това другите актьори в тази сфера трябва да ни вземат малко по-насериозно, особено при такива промени в е, тази част от света. Благодаря. Благодаря ти, Едвард, казва председателя, господин Арлаки за една минута. Благодаря, господин председателю. Е, това са едни тирански режими е, и гражданите на тези режими заслужават нашата помощ. Имайки предвид демократизацията, трябва да кажа, че нещата не се движат добра посока. Според мен трябва да започнем с елиминиране на двойните стандарти, които използвахме в миналото. Подкрепяхме тези автокрации многократно. Ние, европейците, заедно с Русия и с САЩ, им продавахме всякакви видове въоръжения. Днес се оплакваме от всички последствия, всичко, което се случва. Жертвите и невинните които биват убити. Ако искаме наистина да изправим високо чело, трябва да прекратим продажбата на оръжие за тези страни и да поискаме да се създадат едно ембарго върху въоръженията в целия Близкоисточен регион и Северна Африка. Парите трябва да отидат в един фонд за преход към демокрация. Благодаря, колега. Последният оратор е госпожа Монис. Една минута. Благодаря много. Необратимия ченч, промяна, извинете, към демокрация в тази страна доведе а, край до, на този толкова несигурен преход в Тунис и Египет. Има национална подкрепа, ние трябва да окажем подкрепа и на населението в Ливия. А, но промени се случват и в Сирия, и Йемен, и Бахрейн, и Европейския съюз трябва да е там, трябва да извлече полуки, трябва да води, да има ръководна роля. Комисар Фуле, вие споменахте също и въпроса за европейската политика за съседство с конкретни мерки за подкрепа на народите в тези страни, така че гражданите на Европа да бъдат наясно, че Европейския съюз държи на своите ангажименти за свобода и човешки права. Сирия, Йемен, Бахрейн, техните народи не трябва да забравят, че използването на насилие ще има непосредствени реакции. Не е достатъчно да се постигнат само козметични промяни на автократичните правителства. Трябва незабавно да се започне процес на диалог с опозиционните групи и с гражданското общество. Политическите затворници, журналистите, поддръжниците на човешките права трябва да бъдат освободени от затвора и трябва да се приключи с извънредното положение. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. По една минута имате, моля, за всеки оратор. След това ще изключвам микрофона. Госпожа Ландекини. Господин министре, не бива да си затваряме очите пред нарушенията на правата на човека в страните, които обсъждаме. Положението в Сирия е изключително сериозно и залогът е огромен. В Сирия учители, журналисти, блогъри са мишена на нападки. Мнозина са убити, мнозина са изчезнали. Е, журналисти биват изхвърлени вън от страната. Няма независим печат. Ето защо трябва да обсъдим въпроса за евентуални санкции срещу Сирия в Йемен. Имаме дългосрочно споразумение е, за доставка на е, въоръжение и трябва да обсъдим преразглеждането. Когато говорим за трите страни, трябва да призовем за отговорност. На второ място да призовем за специална сесия на съвета. Благодаря, прекъсва председателя. Благодаря на госпожа Андрийкене. Господин, господин Русарио Кросита. Грация, президент. Е, Благодаря, господин председател. Три години съм живял в Бахрейн от 87 до 90 година и тогава Бахрейн се възприемаше за една от най-демократичните страни в Персийск... около Персийския залив. Представете се и тогава какво се случва в други страни, е, като е, Саудитска Арабия, например, е, където има стотици смъртни наказания годишно Е, и други места, където има всевъзможни видове кланета. Е, в момента говорим за резолюция за Сирия, Йемен и Бахрейн. Когато изготвяме резолюции за страни като Саудийска Арабия, Иран и Китай, осъждаме нарушенията на правата на човека, но също времено на Запад има нещо странно. Председателят прекъсва оратора. Господин, госпожа Десенес има думата. Включете микрофона, моля. Каква роля трябва да играе Европа в тези събития, когато правителствата остават глухи за призвите, за демокрация, за реформи, за справедливост? Ето, това е въпроса, който трябва да си поставим. Първо, спешно Европейския съюз трябва да използва целия свой арсенал – за да постигне край на репресиите, незабавно освобождаване на затворници и журналисти, също така да поддържа независима комисия за разследване и да свика специално заседание на съвета за правата на човек. Също така трябва да разгледаме и нашето сътрудничество с тези страни. Ние трябва ясно да застанем на страната на общественото мнение, на средата на хората, а не на властите. За тази цел трябва да имаме постоянен диалог с представителите на гражданското общество, на зараждащата се демокрация и на опозицията. Председателят прекъсва оратора госпожа Хатала. Много ви благодаря, господин председателю. Чухме, че парламентът много сериозно гледа на а, тежките нарушения на правата на човека в трите страни Бахрейн, Йемен и Сирия. От а, службата за външни действия, от Европейската комисия трябва да чуем как да докажем, че вече не работим с двойни стандарти, не прилагаме двоен аршин, необходими са ни конкретни мерки и трябва да а, следим дейността на съвета на ОНЕ по правата на човека, и дали са нужни специални механизми, специални сесии за Сирия, Бахрейн и Йемен. Обедена съм, че е време да се спре износа на оръжия за тези страни още сега. Не може да се изчаква. Какво ще направят службата за външни действия Европейската комисия още сега? Благодаря на госпожа Хаутала. Господин Танък. Господин председател, в Сирия силите за сигурност брутално откликнаха на демонстрации, които имаха основателни причини. Риториката на президента е, и неговото приятелство е, с е, Хизбола и Иран го маркират като опасен автократ. В контраст с това Бахрейн е една добре развита конституционална монархия. Също Същевременно обаче се увеличава религиозното напрежение и има пропаганда против правителството и краля. Кралят е, направи е, всичко възможно да е, възприема нещата търпеливо, да изслушва възражението, но също време трябва да се осъди смъртта на невъоръжени протестанти. Има отчасти на Съединените щати опити се правят от много години да се за справяне с Ал-Кайда председателят прекъсва оратора. Господин Бронс има думата. Um, според мен, това, което трябва да направим, за да спрем застоя той и да заоблегчим страданията на хората в тези страни, е да се свързва до три неща. Първо, да засилим капацитета си да направим нещо. Второ, да имаме съответната роля. И трето, да не приписваме проблемите на затворниците за това, че ние се намесваме там. Ние непрекъснато се повтаряме в това, което говорим. Абсурдно е да очакваме да вкарваме наши сили в подобни авантюри от тук нататък. Да ги изпращаме отново в битка означава да рискуваме живота им, но от друга страна там се рискува живота на гражданите. Все пак ние нямаме сериозни интереси външните сили, свързани с щатите и техните съюзници, имат интерес да дестабилизират Сирия, оратора прекръсва изказващия се. Господин Рубик, следващия оратор. Yeah, you, Herr President. Uh, äh, Herr Благодаря, господин председателю. В страните, които обсъждаме, голяма част от населението са младежи, които се стремят към демокрация, модернизация и свобода. Не бива да забравяме това. Трябва да печелим приятели, а не да предрешаваме позицията си. Не бива да се заклемяват хора, които се стремят към модерно общество в Европейския съюз. Трябва да организираме обменни програми за малки и средни предприятия, за университетски преподаватели, за журналисти, за да печелим приятели. Благодаря ви, господин председателю, и се надявам, че а, скоро ще бъдат предприяти тези мерки. Благодаря. Приключваме тази част от изказванията с госпожа Доц. Е, е, Благодаря, господин председател, господин министр. Както много от моите колеги изказали се днес, и аз съм ужасена от насилието и нарушенията на правата на човека, които виждаме в целия регион. Също Същевременно е, трябва да се обърна към вас, господин министър, и да ви кажа, че вашето изказване днес от името на върховния представител демонстрира съвсем ясно безмислеността на външната служба и е, на разходите от милиони евро направени за нея. Вие говорите за диалог, за подкрепа за реформите, но също времено тук виждаме съвсем различна ситуация. Един, едно телефонно обаждане не е достатъчно. Е, трябва да се правят много по-сериозни усилия. Председателят прекъсва ораторката. Благодаря, госпожо Доц, казва той. С това приключваме спонтанните изказвания. Министър Немец има думата от името на съвета, за да отговори на повдигнатите въпроси. Имате думата. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon köszönöm a felszólalásokat. Благодаря. Благодаря за всички изказвания. По-конкретно искам да коментирам някои от въпросите, свързани с Бахрейн. На места на Иран в Бахрейн, във вътрешните работи на Бахрейн, бе спомената тук, но ние нямаме доказателства, че е, реално Иран се намества в е, положението в Бахрейн, че провокира радикализация. Безспорно съществува такъв риск, и това е още една причина да започнем възможно най-скоро национален диалог, за да се избегне именно това. А що се отнася до инвазията на Саудитска Арабия в Бахрейн, бих искал да подчертая, че има а, споразумение за сигурност на страни, страните от региона и тази намеса е поискана в рамките на това споразумение и се предоставя не само от Саудитска Аравия. Така че трябва да отчитаме и правните съображения в този аспект, а също така и регионалното измерение, когато оценяваме това, което се случва в региона. Що се отнася до Йемен? Искам да коментирам следното. Европейския съюз определено спря част от своята подкрепа, особено за силите, които се смята, че се борят с тероризма. Ние трябва да имаме диференциран подход. Сега ще премина на унгарски, за да отговоря на другите въпроси, които бяха повдигнати. Salafranca úr azt a kérdést vetette föl, hogy mi az átmenetnek a... Господин Салафранка постави въпрос за това какъв е резултата от прехода. Нека да кажа, че ние не знаем какъв ще е резултата, не знаем как ще свърши тази арабска пролет. Никой не си представя какво ще се случи, а преди няколко месеца не можехме да си представим, че ще има този ефект на доминото. От друга страна, Никъде не можем да намерим данни за това какъв ще е резултата от тази пролет. Но нека да кажа, че много зависи и от нас как ще завърши арабската пролет, ще зависи до голяма степен и от това, което ще направим ние. Смятам, че тук бяха направени много полезни предложения, както от представителите и на комисията, и на съвета, и на службата за външна дейност, и на депутатите. Ние приветстваме тези предложения и с оглед на прегледа на политиката за съседство ще отчетем и тези предложения. Това ни постави в една много по-добра позиция всъщност. защото след няколко седмици ще има среща на върха за източното партньорство и тогава ние ще можем да се възползваме в нашата подготовка за тази среща от всички предложения, направени тук. Ако искаме да бъдем последователни, ние трябва да работим и за източното, и за южното измерение на нашата политика за съседство, ако искаме да я оформим като една завършена политика, особено ако искаме да имаме и уважението на нашите южни партньори. Те наблюдават много внимателно нашите изказвания за това и е много важно ние да имаме последователна, добре обмислена политика за съседство. Предложенията, направени тук е, по отношение на политиката за съседство, госпожа Доц, господин Рубик е, коментираха за връзките с гражданското общество и необходимостта и този аспект да се отчете в нашата политика за съседство. Тук смятам, че трябва да обърнем внимание и на младите хора, и на гражданското общество. Трябва да намерим нови източници. които ще бъдат много важни. И същевременно не бива да забравяме, че в тази политика има много различни аспекти, които трябва да бъдат отчетени. Има страни, където е наложено ембарго за въоръжаване, санкции. Не могат да се избегнат тези неща. И не става дума само за Либия, защото не само в Либия има намеса, става примерно Кот Дивуар. Знаете, че ще разглеждаме събитията там днес след обед по-късно. Но не бива към всички тези страни да подхождаме с един и същи аршин. В момента разглеждаме трите страни Сирия, Бахрейн и Йемен, където има авторитарни режими, които си играят с огъня. И там съществува риска да има намеса. Считам, че ние изпратихме много ясен, много важен сигнал, послание от нашия върховен представител за външна дейност към тези три страни. Те знаят, че и в Ливия и в Кот Дивуар е имало военна намеса и това е възможно да се случи и при тях. И Европейския съюз и международната общност последните седмици изградиха една много ясна философия за своята отговорност да предоставят защита. И именно това трябва да е предупреждение за Йемен, Бахрейн и всъщност за всички онези страни, в които остава на власт авторитарния режим amikor is a nemzetközi közösségnek a... Военните меси, които се случиха тази седмица, не могат да бъдат сравнени с Иран или Ирака, по-скоро е, случаи с други африкански страни, например Руанда. И посланието, което се изпраща от международната общност, трябва да бъде прието много насериозно. Защото то е много сериозно послание. А сега, дами и господа, искам да коментирам някои от другите въпроси, които бяха поставени в тази зала. Ще предам на върховния представител всички предложения, които бяха направени тук в залата. Предложенията свързани, например, с ООН и темата, която се повдигаше непрекъснато по време на дебата, т.е. човешките права. Ще информирам госпожа Върховния представител за това колко много внимание отделяте и на въпроса за ембаргото за оръжия. Мисля, че трябва да намерим равновесие между сътрудничеството и санкциите, особено за тези три страни, които обсъждаме в момента. И това е много особено задача. А ако не наложиме санкции, а търсиме някакъв вид сътрудничество, и единствено за някои страни е, наложим или заплашим с санкции, може би това е един възможен начин за действие kialaktja. Köszönöm szépen a vitákat, köszönöm szépen a... А що се отнася до Турция, мисля, че също много внимателно и много конкретно е позиция трябва да заемем. Благодаря. Дебатът приключва утре. Ще